Председателката, уважаеми колеги, една част от комисията ни е в комисията Либе, останалите колеги са в комисията по развитие. Приветствам с добре дошли нези, които са в залата. Предстои сега да обсъдим специалния доклад на Европейската сметна палата за Турция – Колегата Макалистър има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо Гресле, уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги. Ние ще направим презентация на трите специални доклада на Сметната палата е, смятам, че е много положителен факта, че можем да ги обсъдиме между три е, комисии. Оценяваме много високо работата на Сметната палата. Тя ни помага да изпълняваме и нашата функция за парламентарен доклад. Първият доклад, е, парламентарен надзор, извинете. Първият доклад, механизма за безранците в Турция – ще бъде разгледан и в АФЕД. Цитираха се съответните дати. Доклада бе много на Сметната палата, беше много полезен, за да ни даде е, картината за необходимост, за нуждите, за подкрепа. Линда Макава има думата сега. Благодаря. Благодаря на покана, за поканата на госпожа Грасли и нейната комисия. Три важни доклада. Първият за Турция. През 2015 посетих Турция преди да бъде създаден специалния механизъм. Видях какво се случва там. Нашата комисия ще посети отново на тази страна след 20 дни за да сега ще видим и доклада на Сметната палата, да видим какви са заключенията, какви са пулките. За доверителния фонд за Африка също много важно, защото комисията отделя огромни суми от фонда за раз, помощ за развитие и ги предоставя на Африка по ред проекти Парламента беше до известна степен скептичен относно извънредния доверителен фонд и начина по който се разходват парите. Комисията по развитие е, се безпоко... иска парите да отиват за развитие, т.е. проекти е, за политика за развитие, а не да се строят е, стени и да се връщат, да се депортират хората обратно в Африка. Вероятно ще има предложения за подобряване, за възстанов... за повторно, за продължаване срока на действие на тези доверителни фондове. Това са важни теми. И третия доклад за неправителствените организации. Те са основен инструмент за предоставяне на хуманитарна помощ. Много често те са на първата линия в много важни сектори, затова ми е много интересно да чуя какво ще се произнесе Сметната палата. Председателката, радваме се, че можахме да организираме това съвместно заседание. Благодаря ви. Думата има госпожа Якобсен, за да ни представи първия специален доклад. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Благодаря ви за благодаря. Ще представим специалния доклад за фонда за доверителния фонд за беженци в е, Турция. Ще ви представим препоръките. Е, Турция се намира е, на местоположение, което я определя и като страна, която приема и мигранти и е транзитна за тях. Потока се увеличи заради конфликта в Сирия. Почти 4 милиона са влезли там сирийци. Тоест бежанци, от които 3,5 милиона сирийци. Турция предоставя е, много сериозна подкрепа на бежанците, мощностите за посрещане на тези хора се предвиждаха да освоят около 3 милиарда. Така наречения първи транш. От тях 1 е, милиард бяха предоставени от Европейския бюджет и другите два от страните членки. През 2018 година е, Европейския съвет е, реши да се отпусне втори транш от 3 милиарда към доверителния фонд за разходи през 2018 и 2019 година. Целта е да се е, координират е, действия, финансирани от бюджета на Европейския съюз и двустранни принос е, на страните членки. Също така да се увеличи ефективността на подкрепата и да се установи взаимодействие с местните общности в Турция. Какво прегледахме ние по време на одита? Въпросът беше дали този фонд ефективно подкрепя бежанците, как се управляват първия транш от средствата и какви са резултатите постигнати в раздела му за хуманитарна помощ. Фонда бе създаден за да е, е бърз е, е, и за да е подкрепата бърза, ефективна и координирана. Също така проверихме дали са постигнати съответните резултати. Аудитирахме 10 хуманитарни проекта на стойност 458 милиона. Какви са ни констатациите? Контекстът е с много предизвикателства. Фонда е, бързо е мобилизирал 3 милиарда от бюджета на Европейския съюз и страните членки, за да реагира бързо на кризата с бежанците. Но, независимо от това, целите за координиране на подкрепата и то, това да се постигне ефективно не е изцяло постигнат имаше, целта е формулирана като подкрепа за бежанците. Голяма част от проектите са го постигнали. Примерно създаване на проекти за социална мрежа и, и мрежи за безопасност за, постигане, за посрещане на ежедневните нужди на 1,3 милиона бежанци. Половината от бежанците обаче, от проектите, извинете, не са постигнали целите си си в е, срока и 9 от 10 е трябвало да бъдат продължени. Искахме да установим дали има е, резултат, който е, да дава възможност работата по проекта да продължи без допълнителна подкрепа. Проверяни бяха и проекти, управлявани от неправителствени организации откриваме, че има какво да се подобри в ефективността на проектите. Примерно, предложението предложенията не са били оценени от комисията дали са разумни предвидените суми за разходи. Освен това, не индиректни плащания на партньори са възлизали на твърде високи суми и не са отговаряли на, реално постъп... на реалните постъпления на средства в проекта. Също така има формулирани приоритетни нужди на бежанците на базата на оценка на въздействията, но споразумението между Турция и ЕС за посрещане на тези приоритетни нужди, инфраструктура на местно ниво и социален и економически подкрепа, означава, че така формулираните основни цели не са били изцяло изпълнени. Здравеопазване и образование са били секторите, които е трябвало да бъдат подкрепени от различни инструменти, което е затруднило координирането. Освен това се използват средства от различни проекти по, за един, от различни източници за един и същи проект. няма достатъчно допълняемост в, в проектите, които да започнат да, да се изпълняват и да се самофинансират. Основните ограничения са от това, че турските власти не са дали и достъп за данните на бенефициентите за два големи проекта. Ние не можахме да разберем кои са бенефициерите от е, извършените плащания. Е, сега за един одит това е сериозен проблем, когато не можеш да проследиш къде минава плащането. основни критерии и квантифицирани цели все още не са разписани ограничена и обема на публично докладване, с което не се дава възможност да се следи доколко е изпълнен целата. Така че фонда дава своите резултати, но има нужда да се подобри ефективността. Какво препоръчваме? Ред препоръки сме включили в посока подобряване на ефективността при изпълнението на втория транш на фонда. Затова препоръчваме на комисията да се обърне към реалните нужди за общинска инфраструктура и социално-економическа подкрепа. Да, се, да има взаимодопълняемост на помощите, да се разработи стратегия за преход от хуманитарна помощ към помощ за развитие да се подобри е, ефективността на проектите за помощ с е, налични средства, да се работи заедно с турските власти за подобряване на работата на неправителствените организации и да се подобри механизма за мониторинг и отчетност. Искам да благодаря за конструктивното сътрудничество по време на одита. Благодаря за вашето внимание и съм готова да отговарям на въпросите ви. Председателката, благодаря ви. Докладчицата госпожа Киничи има думата. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на колегите от комисиите АФЕТ и ДЕВЕ. Благодаря на госпожа Якобсен и на Европейската сметна палата за специалния доклад за механизма за беженците в Турция. Този инструмент, както добре знаем, представлява едно от основните действия за осъществяване на общия план на Европейски съюз Турция от 15 април 2015 година. Основно действие също така и по споразумението между Европейския съюз и Турция. Този инструмент бе противоречив от правна гледна точка, както и от политическа гледна точка, но е добър, тъй като по него се координират и мобилизират финансови средства от бюджета на Съюза и на държавите членки в полза на над 4 милиона бежанци, които прие Турция на своя територия след кризата в Сирия. Въпреки, че има объркване между този инструмент и изявлението Европейски съюз Турция, става дума за един изключително уместен инструмент, чието цели могат да бъдат споделени и който трябва да бъде следен внимателно от Европейския парламент. Трябва да работим за това е инструмента да работи така ефикасно, както бе замислено първоначално. Финансовите средства по този инструмент първоначално бяха 3 милиарда. Предвиден е още един транш от още 3 милиарда. Той бе предвиден през месец юни миналата година. Тези средства трябва да бъдат следени много внимателно. Трябва да отбележим с задоволство, както каза току-що Европейската сметна палата, че инструментът като цяло адекватно е откликнал на основните потребности на бежанците. Въпреки това са установени и някои недостатъци. Препоръките на Сметната палата се концентрират най-вече върху мониторинга, върху проектите и оценката на потребностите. Искам да се спра върху тези моменти. Нека също така упомена и това, че Турция отказва да даде данни за бенефициентите на средства по проектите за оказване на парична помощ. Турция отказа да даде тези данни на Европейската сметна палата, позовавайки се на законодателството в Турция за защита на личните данни. Важно е да се защитават личните данни на бежанците, но не би трябвало условията по турското законодателство да бъдат пречка за упражняването на финансов контрол и за извършването на одит. Този проблем трябва да бъде поставен на дневен ред спрямо турските власти, що се отнася до отпускането на втория транш по инструмента. Благодаря на комисията, че има тук нейн представител. Бих искал да я попитам кои са вероятните действия в това отношение според нея. Има и още един аспект, от който проистича известно объркване, а именно оценката на потребностите в рамките на този инструмент според Европейската сметна палата не е била извършена задоволително. Не е била извършена също така и като се е отделяло внимание на по-уязвимите лица, като жените, непридружените малолетни, непълнолетни и възрастните. А очертаването на потребностите на определени категории, като уязвимите лица, са абсолютно необходими за отгледна точка на ефикасността на инструмента. Затова имам и въпрос към комисията. Какви действия е предприела заедно с турските власти, за да актуализира оценката на потребностите на уязвимите лица? По въпроса за разходите по проекти по линия на ООН. Максималният прак е 7%, което е в съзвучие с финансовата и административната рамка за сътрудничество между Съюза и ООН но става дума за проекти в голям мащаб, така че може да имам и липса на съразмерност. Затова искам да знам дали комисията е започнала преговори с партньорите, за да се адаптира въздействието на косвените разходи в рамките на инструмента. И накрая няколко думи за ролята на неправителствените организации. В доклада на палатата се посочва, че са трудни условията за работа на международните НПО в Турция, което е оказало със сигурност въздействие и върху проектите. Във връзка с това, като се вземат предвид и проблемите на политическо ниво в Турция от юли 2016 година насам, се питам дали комисията не би трябвало да насърчи диалог на високо равнище с турските власти, за да се подобрят условията на работа за международните НПО. Те са важни партньори при осъществяването на проектите, както и при предоставянето на колкото се може по-интегрирана помощ на бежанците. Това бяха накратко моите размисли по свършената до тук работа. Благодаря на всички за вниманието. Благодаря на Европейската сметна палата, както и за добрите идеи и препоръки. Колегата Пири. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този доклад. Благодаря и на комисията. През последните две години беше направено почти невъзможното след споразумението между ЕС и Турция, за да сме сигурни, че предоставените средства се използват по възможно най-полезния начин. Няколко въпроса първо, както вече се каза, няма достъп до базата данни с бенефициерите, възползвали се от трансфера на средства, когато средствата са били предоставени в брой. Това са 3 милиарда. Освен това е водещ проект на комисията. Това е проект, който винаги е бил даван като най-красноречив пример за получаване на помощи в брой. Но ако се знаеше, че няма как да се проследят парите, не виждам защо сме се съгласили. Не е било изпълнено едно от основните изисквания – Следователно, защо сме дали парите, след като не сме могли да ги проследим? На второ място, точка 38 административни разходи. Голяма част от парите са използвани от агенции на ООН. Те имат 7% административни разходи. Има някои критични бележки в доклада за това но има още един партньор по изпълнението в Турция, още 7% административни разходи, но това включва ли непреките разходи? Аз не съм член на комисията по бюджет. Или към тези 7% се добавят и непреките разходи, тогава стигаме до доста милиони евро – изразходвани по този начин. И няма как да се докаже, че те са били използвани наистина за проекта. След това комисионните при касови трансфери. Интересуваме дали правилно съм разбрала. Дали когато има такъв превод на пари към ООН, се удържа комисионна от 1%. Правилно ли разбрах? И накрая управлението на миграцията, доколко е приоритет на този проект. Аз видях, че има три проекта по управление на миграцията. Има 30 милиона пред присъединителна помощ за управление на миграцията. Има превозни средства, които са закупени от тип Кобра 2. Дали това също трябва да се включи към механизма? Прехвърляме топката между отделните комисии. Господин Ждеховски. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в сянка ще се спра само на това, което вече не е казано. Като на първо място благодаря на Сметната палата. По-конкретно искам да благодаря на госпожа Якобсен за нейния подробен доклад. Трябва да кажа, че го прочетох с огромен интерес, установих много неща, с които не съм бил запознат до сега. Така че благодаря, благодаря и за вашия коментар. Между евродепутатите, както виждаме, има доста колеги, които отдавна работят по въпросите на миграцията. Вашият анализ е много добър, много навременен. Миграцията е гореща тема и ще си остане такава при европейските избори. Мисля, че това може да е една от темите, които ще решат изхода от тези избори. Принципно бих казал, че този фонд е много положителен инструмент в помощ на бежанците. Макар, че спетната палата е набелязала слабости – Конкретните примери в доклада са свързани наистина с водещи проекти, като образованието на сирийски здравни работници. Нещо, което ни помогна да осигурим помощ на бежанците на собствения им език. Освен това, ние помагаме за образованието. Тук има добавена стойност и това помага и на устойчивостта. Имаме обаче точка 44b. Таксите, които са начислени само за превоза на средствата, след като се вземат от банката. Аз разбирам, че комисията работи с местните партньори по определен начин. От гледна точка на бюджетна ефикасност, това е абсолютно безсмислен разход. Освен това, нали имаме Европейска агенция за бежанците? Не мога да разбера защо тогава използваме всички тези агенции на ООН. Според мен ние трябва да използваме собствената си агенция и собствените ресурси. Не само по въпросите на обежището. Това е нещо, което Комисията по бюджетен контрол непрекъснато е повтаряла през последните три години. Така че пак ще попитам комисията защо не използва Европейската агенция. Благодаря. Госпожо председател Макеван. Um, Благодаря. Благодаря за този обзор на Сметната палата. Имам следния въпрос. Може би комисията ще отговори. Вие сте посетили 10 проекта, доколкото разбирам. Аз си задавам въпроса дали сте проверявали ефикасността на проектите? Доколко успешни са били тези проекти, за да се посрещнат нуждите на място? На второ място, образование. Казахте, че 50% от фондовете сега се заделят за образование. Трябва да кажа, че 2015 година липсата на образование беше определена като една от големите бариери за сирийските семейства. Няма и образование за децата – когато бях там, ми казаха, че сирийските деца ще бъдат обучавани в турски училища. Искам да попитам какво е вашето впечатление. Също така, вие говорите за средства и обучение на сирийски здравни работници заедно с турските. В Газа имаше една схема с ЮНИЦЕФ да се използват и учители за обучение. Не знам дали мислите за подобна схема и с учители. Или сирийските деца вече са интегрирани в местните училища. По схемата за трансфер на пари в брой, повечето от тези преводи са към ООН е и продоволствената програма. Аз бях останала с впечатлението, че всъщност повечето отива към турското правителство. Може би он не разполага с тези данни. Може би са направени и промени междувременно, но това е много важно, както каза и Кати. Ние трябва да знаем кой е бенефициента в крайна сметка. Um, Благодаря, това е колежката Длабайова. Вече чухме, че е полезна помощта, но трябва да се повеши ефективността е на средствата. Благодаря за много подробния и навременен доклад. Сложен е проблема в Турция, безпредседантен на е мащаба на проектите. Много важно е да се пригодят е, съответните инструменти за постигане на целите. Два въпроса имам, може би леко отекчителни, защото са от гледна точка на Комисията за бюджетен контрол. Като се има предвид подкрепата за дейности по персоналните инструменти, е, допълнителните инструменти, се казва, че подобна помощ осложнява използването на паралелни инструменти, осложнява процедурите. Комисията твърди, че средствата всъщност са използвани по различно време, но вероятно не е това единственото съображение да се прилагат различни инструменти. Има ли други съображения зад избора на инструмент? После, пълния достъп до данните за бенефициентите. Казва се, че партньорите ще предлагат възможно най-стабилни системи. Как, е, на какви основания комисията прави това допускане и съдебната палата подкрепя ли го? След като казвате, че те ще използват най-стабилните системи и трябва да имате някаква обоснова, обосновка. Колежката Али, колегата Али. Скъпи колеги, е, госпожо Якобсън, счита се, че е, доверителният ръст в Турция играе основна роля за спазване с миграционната криза, която започна в Европа от 2015 година. Видимо е намалението на броя на беженците, особено в е, Южна и Централна Европа и страните, които са на външните граници на ЕСА. Мерките за координиране на финансовата подкрепа от Европейския съюз и страните членки е, дадоха много последователни резултати през първата фаза. Надяваме се тези резултати да се повторят и през втората. Ние не живеем в идеален свят. Има, разбира се, недостатъци в ефективността при постигане на целите за координиране на финансовата помощ. За това искам да поздравя Сметната палата за пространната оценка, която показва и начините да се преодолеят тези недостатъци. Удовлетворени сме от отговора на Европейската комисия, която приема препоръките на Сметната палата. А що се отнася до информацията от специалния доклад, искам да задам няколко въпроса на комисията. Първо, ролята на е, фонда в Турция и съответния управителен съвет. Готови ли сте да е, приложите заключенията с цел да се постигнат и изготвят приоритетите за втората фаза? И второ, как планирате да подобрите разпределението на финансирането, за да се осигури съответно пропорционално разпределение за отделните приоритети? Може ли да поясните леко е, за финансирането? Струва ми се, че има някаква грешка, когато се казва, че не турското правителство получава парите, а че те отиват в проекти говори с 72 или 74 проекта. Мисля, че също трябва да се доизяснят тук нещата, за да са информирани депутатите. Благодаря. Председателката, и аз се записах за изказване. Доколкото си спомням и комисията по бюджетен контрол посети Газиантеп на границата с Сирия. Тогава обърнахме особено внимание на системата за предоставяне на карти за парична помощ. Това е най-мащабният подобен проект, финансиран от комисията. Тогава ни бе казано, че с тези карти не може да се теглят пари в брой. А сега в доклада на Сметната палата се твърди обратното. Възможно ли е да се теглят пари в брой с тези карти или не? Първият ми въпрос към Сметната палата. Второ, как е възможно да отправяме към себе си комплименти за този проект, без да знаем дали по него са постигнати предварително заложените резултати? Едновременно с това твърдим спрямо обществеността, че тези резултати се постигат. Винаги, когато се обръщам към избиратели, представям този проект. И сега искам да знам дали съм водила избирателите си до сега за носа. Сега думата има представител на комисията от съответната генерална дирекция и от ГД Хуманитарна помощ и развитие. Благодаря. Представлявам двете звена, които работиме по фонда от самото му начало. Благодаря на комисията и на председателя за поканата. Благодаря и на Сметната палата за отличен доклад и отличното сътрудничество. Ние участвахме в целия процес на изготвянето им. Както се каза, комисията приема всички препоръки и смята да направи всичко възможно да ги изпълни. Особено е, по отношение на изпълнение на проектите и, замисля, и разработването на втората фаза. Един важен компонент, за който съм много благодарен на Сметната палата, е, че отчита всички предизвикателства на е, контекста, в който бе създаден инструментът. Нека да е ясно, че не става дума за финансиращ инструмента, за платформа за координация която бе създадена в разгара на кризата с е, бежанците, за да може да има максимална ефективност и бързина е, за обработване на е, казусите с бежанците. Разбира се, приемаме е, препоръките за подобрение. Разбира се, сме наясно, че не всичко е било идеално от първия ден, но за да дадем отговор на въпроса има ли отражение на място, казваме да, има резултати на място. Освен това, доклада покрива март 16 до март 18, а, ние, а, а самия инструмент започна да работи и февруари 16, т.е. абсолютно първите стъпки. Така че в момента виждаме конкретни резултати. Само 10 проекта са аудитирани от 72 защото те са и в е, начална фаза на изпълнение. И сега с изпълнението им и придобиваме и повече данни за ефективността на инструмента. Работихме и по рамка за резултатите. Тя сега е готова и така ще имаме необходимите данни за ефективното изпълнение и въздействието на проектите. С няколко думи какво правим за изпълнение на препоръките на Сметната палата. Първо – трите основни препоръки са за ефективност и ясно чух какво казахте при е, непреките разходи. Инструмента е прилаган в рамките на правните е, ни е, задължения в сътрудничество с агенции на ООН и други международни институции. В непрекъснати контакти сме с такива институции, за да можем да намалим непреките разходи. 4% в новия инструмент са предвидени за оперативни разходи, Тоест намалена процента за изчистване на възможностите за сътрудничество. Тук става дума за платформа за сътрудничество между различните измерения на проектите хуманитарни от една страна и е, други. Също целта е да се подготвя втория, изпълнител на втория транш. Целта ние работиме за бързото изпълнение на проектите, подхода отдолу нагоре. Когато започнахме през март, не започнахме в вакуум. Кризата вече се беше разгоряла. Над 300 е, бяха проектите на място. И тези, които вече бяха започнати, бяха комбинирани с по-големи, по-големи замислени проекти. ЕССН е английското съкръщение на един от проектите. Работиме и с Министерство на образованието и здравеопазването. Разработването на, тива, на такива програми изисква и време. Освен това, работим с местни партньори за допълващи проекти Тоест, имаше не, не малко допълващи проекти и съответно партньори. Освен това, ЮНИЦЕФ имаше проекти на място и те са взаимно допълващи се. Един важен елемент от доклада на Сметната палата е, че ние се опитвахме във всеки момент да избегнем дублиране т.е. да има е, набор от инструменти, които да постигат съответните резултати и да са взаимодоплуващи се. Що се отнася до устойчивостта и възможностите за преминаване към друга естество на проекта. Това е една от основните цели на втория транш. И сега е, тук става дума за средства 3 милиарда, които се предполага да бъдат последните но действието на фонда не прекратява в деня, в който се спират отпускането на средства. Ние работим с турските власти така, че да се приемат устойчиви проекти и в един момент, в зависимост от естеството им, те да бъдат поети от турското правителство, когато ние спрем да подаваме пари. Двата основни приоритета за втория транш бяха очертани от Сметната палата, а именно общинска инфраструктура и социално-економическо развитие. И ключовият лайтмотив на втория транш е да се премине от помощ за хуманитарни нужди към по-устойчив и интегриращ поход – т.е. да се отвори трудовия пазар, да има повече устойчив поминък на бежанците. Това е един от начините да се осигури устойчивост и преход след приключване на европейското финансиране. Въпроса за миграция. По Подкрепа за управление на процеса на миграция е един от е, аспектите на фонда, който, по който могат да се получи, отпускат средства. Като начало имаше два проекта за, за казуси по спешност. Е, първо за финансиране на патрулиращите отряди, които бяха необходими тогава, и второ подкрепа за връщане на бежанците в Турция, а също и подкрепа на управлението на процеса на миграция. За нас обаче това не са ключовите елементи или ключовите приоритети на фонда. А, ние, които да са свързани с пряка подкрепа на бежанците. Когато се създаде фонда, изобщо тогава се преговаряше с турските власти за общо управление на проблема с бежанците, ние оставихме е, в втория транш този въпрос евентуално да се решава, като не непременно да се търси финансиране, а по-скоро като въпроси по спешност. И подкрепа на управлението на процеса на е, миграцията, решихме, че по инструмента за преприсъединителна помощ трябва да е основния при е, управление на процеса на, на миграцията в Турция. Тоест, своего реда обезопасяваща мрежа. Сега мога да дам думата на Жан Луи за по-подробния въпрос за хуманитарните проекти. Нямаме звук в, микро... в нашите слушалки. Move. Just okay. move to. okay. It's okay? Take this. Okay. Yeah. Uh, so, again, all thanks for... Много uh, благодаря за поканата и за възможността да изкажеме нашата висока оценка за докладите на Сметната палата. Отново има проблеми с уредбата. Let me try again. Okay. Да опитаме отново. Двата основни въпроса, има и други, са достъпа на данните и ролята на НПО. Ролята на неправителствените организации се разглежда във всеки момент на диалога ни с турските власти. Ние разясняваме много и ясно, че тези организации са основен партньор за изпълнение на част от проектите в хуманитарния аспект на програмата. Мисля, че като цяло това се разбира, но разбира се, тук започват и проблемите. Трудовото законодателство в Турция не е достатъчно е, известно и съответно неправителствените организации правят грешки. Помагаме им да ги коригират и предлагаме непрекъснато на турските власти да изчистят и консолидират изискванията си към работата на НПО, да изпратят някакъв вид наредба, която да може да се консултира и разбира и изпълнява от всички. Даже имаше един проект от текст, предложен на турските власти от агенциите на ОНЕ. Но, за съжаление, те не възприеха тези предложения и е, така си работят по някакви собствени критерии, когато става дума за подновяване на регистрацията на НПО или разрешителни за работи. Въпросът бе е, повдигнат от комисар Стелианидис в, е, по време на визитата му на 8 януари и определено ще се връщаме на тази тема с нашите колеги от е, Турция и много се радваме, че съществува и такава препоръка от Сметната палата, защото тя може да ни е от помощ. По отношение на партньорите, трябва да подчертая, че сега всички изпълняваме е, да, според съответните разпорад, разпоредби на законодателството. Три типа партньори може да имаме. НПО, Организацията на Червения кръст, ние може да се е, заде въпроса защо не работите директно с турските е, власти, защото може би това ще бъде възможно в бъдеще, но за момента това не е раз, разрешено. Те не са регистриран партньор. А що се отнася до е, таксите, свързани с червения полумесец, беше въпрос да се покрият техните разходи, свързани по една, с една определена програма. Достъпа до данни. на съвместното заседание бе напомнено, че това е последица от турското законодателство за закрива на данните. То е вдъхновено от система, която е много близка до нашата. Що се отнася до предаването на данни извън Турция на институции, които не са турски. Така че трябва много внимателно да повдигаме тази тема. Защо няма ясна твърда система за идентифициране на бенефициерите? Тук трябва да направим пояснение. Действително, ние ще продължим с тези дискусии. Как точно се е, решава въпроса? има взаимодействие между Червения полумесец и други и мини, министерства в Турция, които могат да обменят лични данни само име, през име, адрес и горе-долу това е. Използва се алгоритъм. И Всяко домакинство, което е бенефициент, има анонимизирани данни, като има достъп до трети идентификатор, който е идентификационния номер на клиента. От една страна имаме тези анонимизирани данни на разположение на ISP и от друга страна имаме данните на турския червен полумесец. Системно се контролира и работата и връзката между двете агенции. При установени нередности също има механизъм за помирение, но до сега не сме забелязвали никакви конкретни проблеми. Понякога има несъответствия и те могат да бъдат отстранени. Разбира се, това е все още е, посреднически механизъм. Затова ние обяснихме, че ще продължим да търсим техническите решения – някои от тях може да са свързани с приемането на изключения и дерогация при защитата на данните. Може да има и други решения, например съгласие за инвестиции в доверен партньор трета страна, за да може да се работи между Турския червен полумесец и WSP. Това е текущ проект, като имаме и ясната препоръка на Сметната палата диалогът да бъде насърчаван. Съжалявам, виждам, че много дълго говорих, но се опитах да отговоря на основния въпрос. Е, Според мен не говорихте достатъчно дълго. Не говорихте достатъчно дълго. Можете да ни гарантирате, че по линия на тази карта средствата достигат до онези, до които трябва да достигнат, въпреки че в рамките на одита не може да се проследи паричния поток от регистрирането до бенефициентите. Следователно, турския червен полумесец прави плащанията, а не турската държава, така ли? Кой прави тези плащания и анонимизира данните. Госпожо председател, вие знаете как работим. Тези пари не постъпват в турската държава. Ние не работим с турската държава. Те също не разбират добре механизъм. Смятат, че парите трябва да минават през тях, но ние изпълняваме хуманитарната част по механизма съгласно регламента и той ни забранява да работим с държавни и държавно подобни организации, затова работим с Турския червен полумесец. А на вашия въпрос, картата, която споменахте, не е тъй наречената карта Кизияй, наистина това, което вие сте видяла е ваучерна система, може би, а не карта, с която бенефициента може да тегли пари от автомат. Според вас няма съмнение в това, че средствата достигат до онези, до които трябва да достигнат. Да, системата е много стабилна. Ние същевременно споделяме мнението на Сметната палата, че това все още е механизъм, който използва посредници. Ние бихме могли да го опростим. Госпожа Якобсон. Благодаря ви. Може би трябва да отговоря на някои от поставените въпроси. По административните разходи и непреките разходи, тези 7%, които споменахме, са средствата, които се изплащат като цяло. Няма допълнителни непреки разходи. Това е застъпено в споразумението между ОНЕ и ЕС по въпроса за проектите за управление на миграцията. Тези два проекта, които споменахме, не бяха част от аудитираните от нас, но след първите два проекта Управителният е, съвет реши да не се отделят повече пари в същата област. Ние се опитваме да работим обективно, но за тези два проекта нямаме данни. Имаше въпроси за образованието и това как ние оценяваме различните проекти. Имаме приложение 3B, което съдържа оценката. Зеленият цвят показва добре, жълто не толкова добре и червено – тези, които не работят. Като цяло ще видите каква е нашата оценка по различните проекти. А за образованието ще цитирам приложение 7, което включва примери за образователни проекти. Вие може да видите кой е спонсорирал различни дейности, като часове по турски език, професионално обучение, училищна инфраструктура и така нататък. Имаме смесица от финансиране и множество различни донори. Но както може да се установи, се работи много и в образователния център. Имаме и други проекти. Един от тях е наречен условно прехвърляне на пари в брой в областта на образованието. Наистина се полагат много усилия. И по въпроса на госпожа Гресле дали ти дават пари на ръка. Вие имате карта, с която можете да теглите пари от автомат и да заплащате в магазини. Самите бежанци избират какво предпочитат, но принципно те могат да получат пари на ръка. Госпожо Киничи. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички изказали се колеги. Отново благодаря на госпожа Якобсен и на комисията. Според мен днешните разисквания показаха, че става дума за наистина важен и уместен инструмент, най-вече, що се отнася до хуманитарните му цели. Те не подлежат на разискване. Затова и трябва да упражняваме строг контрол върху използването на финансирането по проектите. При това не само върху изходящите парични потоци, но и върху това дали се постигат целите по проектите. Както комисията, така и госпожа Якобсен говориха за видовете проверки. Според мен трябва да се задълбочат проверките, и да се допълнят, включително и на политическо ниво по линия на отношенията с страната. Важно е, както казахме, да се подпомагат НПО, тъй като в тази област на тях се пада наистина значима и важна роля. Споделям и още нещо, което каза комисията. Става дума за условията по втория транш и целите, които трябва да се постигнат по него. Бе казано, че на втория етап от проекта трябва да има устойчивост, трябва да има континуитет по отделните проекти, като се работи ефикасно по всички проекти, по които вече е започната работа, дори когато вече няма финансиране. Това е важно според мен във връзка с темата, която обсъждаме. Благодаря още веднъж на всички за участието. Нека изтъкна още веднъж, че според мен инструментът е ефикасен, но именно поради това трябва да се упражнява строг и прецизен контрол. Благодаря още веднъж за вниманието. Благодаря. Преминаваме към точка 11. Отново ще се изкаже госпожа Якобсен за извънредния доверителен фонд за Африка. Вече изоставаме с половин час. Благодаря ви, дами и господа. Благодаря за възможността да ви представя този специален доклад по Европейския извънреден доверителен фонд за Африка. Както знаете, Финансовия регламент 2013 година позволи да се създават доверителни фондове на Европейския съюз. В тях могат да се включват и различни донори, държави членки, а доверителният фонд за Африка има за цел насърчаването на стабилността, помощта за по-доброто управление на миграцията, чрез работа с първопричините на дестабилизацията, насилственото разселване и нередовната миграция. Има дейности в 26 страни в 3 региона на Африка – Това, както казах, са три региона, тъй наречените прозорци на Африка. Това е Сахел, езерото Чад, Африканския рок и Северна Африка. Доверителният фонд за Африка ще се изпълнява от 2015 година, когато започна, до края на 2020 година. Приносът от 4,09 милиарда – са всички вноски, от тях 89% постъпват от Европейския фонд за развитие и бюджета на Европейския съюз. Същевременно ние можем да се питаме доколко този фонд беше добре разработен. Ние разгледахме целите, направихме анализи на финансирането. На второ място – разгледахме конкретните аспекти на изпълнението на фонда, именно как се подбират проектите, системата за наблюдение и резултатите по аудитираните проекти. Ние проведохме и посещение на място в Нигер. Работихме и с европейската делегация в Либия. Разгледахме 20 проекта на етап изпълнение. Какви са нашите заключения – Доверителният фонд за Африка е гъвкав инструмент, но като се има предвид, че предизвикателствата са безпредседентни, той е трябвало да бъде много по-фокусиран. Целите му са широки това позволява гъвкавост, но не е толкова полезно, когато трябва да се направляват дейности и да се измерва отражението. Комисията не е направила пълна оценка на нуждите, които се адресират от този фонд. Освен това, стратегическите насоки, предоставени на управляващите трите прозореца, не са достатъчно конкретни. Освен това, обединяването на ресурси, както и капацитета на донорите не се характеризира с систематичност и все още не е разработена друга система. Видяхме и, че процедурата за подбор на проекти се различава в различните региони. Не намерихме сравнение на проектите с предварително обявени критерии. Това са проблеми, на които доста държави членки са обърнали внимание, но комисията до сега не е пояснила защо се случва така. Не винаги имаше добри обяснения. Освен това видяхме, че има проекти насочени към нуждите към които се насочват и други европейски инструменти. Ако правим сравнение с традиционните инструменти, то можем да кажем, че доверителният фонд работи по-бързо, авансовите плащания могат да постъпят по-скоро, но виждаме, че има проблемите и на традиционните инструменти и забавя се изпълнението. времено, Комисията не се е възползвала пълноценно от ускорените мерки, които биха могли да помогнат на изпълняващите партньори да започват проектите по-рано. Знаем също така, че беше прията обща система за наблюдение, но тя все още не е влязла в експлоатация. Има и различни системи за събиране на бюджетна информация, оценка и наблюдение. Установихме, че целите не винаги са интелигентни, като не се изпълняват основни предназначения. Същевременно целта е да се намали брой незаконни мигранти, които пътуват от Африка към Европа, но Резултатът тук не може да се измери конкретно. Освен това, видяхме, че аудитираните проекти бяха на ранен етап на изпълнение, но вече се виждат някои резултати, като например приемливи условия за живот на мигрантите. Над 9000 са преминали през различни транзитни центрове в Нигер. Имаше друг проект, който е довел до унищожаването на 19 мрежи на трафиканти. В Либия 4700 мигранти са били подкрепени по системата за доброволните връщания. Какви са нашите препоръки? Би трябвало да се подобри замисъла и изпълнението на доверителния фонд за Африка. Комисията трябва да подобри качеството на целите, а именно да ги направи по-конкретни и постижими. Също така трябва да се преразгледа системата за подбор на проектите, да се ускори изпълнението и накрая да се подобри наблюдението. Искам да благодаря на комисията за конструктивното сътрудничество. Комисията прие повечето от нашите препоръки, но не и препоръката за подобряване на критериите при подбор на проекти. Благодаря. Готова съм да ви отговоря. Колегата Яла Сендер като докладчик. Uh, Благодаря. Някой друг взе думата. <laughs> Благодаря, госпожо председател. Аз е, се надявам секретарията да ме вижда тук, иначе трябва да дам знак с ръка както стана и при Турция. Иначе на госпожа Якобсен искам да благодаря за този специален доклад. В момента ние сме в преходен период, защото е, имаме следващата многогодишна финансова рамка и фонда за развитие се включва в бюджета, ще има и други обстоятелства, така че всичко това е свързано и с контрола и затова искам да попитам госпожа Якобсен как може по-добре да се контролира този доверителен фонд. В крайна сметка неговия происход тръгва от фонда за развитие. Има някои проблеми, имаше и остри критики. Може би беше възможно всичко това да се замисли по друг начин, що се отнася до планирането на хуманитарни дейности, например – след това вие казвате, че не винаги могат да се видят резултатите. Всъщност, никой не искаше да се сменят самите цели. Това е стратегия от вече 7 години. Може би и е необходимо да се водим от идеята, че помагаме на развитието на тези страни, защото те страдат от бедност, лишения и имат нужда именно от развитие. Те са също жертва и на измененията за климата. Ето защо идеята за един такъв извънреден доверителен фонд за Африка трябваше да може да се използва при спешни ситуации – както при трагедията на мигрантите, експлоатацията на тези хора. Това, което виждаме основно в Сахел, в Централна Африка, Западна Африка. И ние току-що говорихме за Турция, нашия опит да намалим ефекта от всички тези явления. Да не говорим за загиналите мигранти в Средиземноморието. Исках да попитам госпожа Якобсен, защо това не беше първата ви препоръка? А именно фонда да се финансира не от помощта за развитие, а от помощта, обвързана с причините за миграцията. Защото знаете, че това са много различни понятия и целите не могат да бъдат едни и същи. След това благодаря на комисията, че тя е приела препоръките тези, например, свързани с това, че целите трябва да бъдат по-конкретни. Да не говорим, че има страни като Либия, в които трудно може да се проникне. В момента нашите отношения с Либия са много сложни. ние можем чрез международни организации да направим проверка за да видим как се изпълнява този фонд. Всъщност някои от тези мерки не са извънредни. Те се финансират, но са средносрочни и дългосрочни. Благодаря. Да се надяваме, че ще изработим документ, който наистина ще помага и допълва. Трябва да се разбере, че тези фондове са много важни при извънредна ситуация – те са гъвкави, но при тях може да има и други последици и средносрочно и дългосрочно се вижда, че трябва да бъдат придружавани от важни политики и също така да се предвиди какъв ще е техния ефект. Всъщност, още 2000-та започна работа по тази тема, за да може 2013 година да се създаде този фонд, да започне работа 2016 година. С други думи, ние се забавихме с 15 години. Благодаря. You, Благодаря, госпожо председател. Имам. Това е господин Макалиса. Два въпроса към госпожа Яковсън. Първо, може би сте наясно, че в комисия АФЕТ в момента обсъждаме два доклада за инструмента за предприсъединителна помощ и регламента за съседство, развитие и международно сътрудничество. Вие посочвате, че че в е, Африка се работи всъщност между комисията, а също и страните членки. Европейския парламент няма роля. Смятате ли, че това може да се подобри? Освен това, е, може ли да се извадат пуки от работата на доверителния фонд в Африка за други сходни инструменти като цяло? Госпожа Макевен. Да, е, имах сходен въпрос, но също искам да коментирам думите на госпожа Аяла по правилата за създаване на фонда и според финансовия регламент, разходването на парите трябва да отговаря на източника им. Тоест, средствата за развитие, които идват от фонда за развитие, трябва да отиват за развитие. Можехте ли така да направите анализ дали средствата са използвани по предназначение? И накрая, в доклада се казва, че доверителният фонд за Африка допринася за намаляване на броя на незаконните мигранти, само че не можехте да го измерите. Какво сте успели да измерите, за да постигнете това заключение, за да извадите? Госпожа Длабайова. Благодаря, госпожо председател. Както и по предходната точка, е, мога да се възползвам от заключенията на доклада да обобщя. Фонда е гъвкав, но няма целенасоченост. Най-интересно ми е, че Сметната палата казва, defining the trust fund as uh, something which was done by the needs on Комисията казва, че доверителният фонд е създаден за да посреща нуждите и проистичащи от сложните кризи и така нататък. Но палатата установява, че трябва да има повече целенасоченост, за да се използват ефективно средствата. Как е, може да се дефинира целенасочеността по-добре? А, целите и мониторинга не винаги се казва, че са били достатъчно интелигентни. Какви мерки са предприяти или ще бъдат предприяти? И те ще имат ли отношение към вече работещи програми? Как е, всъщност ще засегнат те всичко, което се извършва в момента? Колегата Стас. Благодаря, госпожо председател. Ако мога да се върна отново на казаното от госпожа Макаван. Госпожо Якобсън, вие Казвате, че голям процент от средствата идват от бюджета за развитие на Европейския съюз. Има оценки, че 22% от тези средства се използват за надзор и опазване на границите, а също така и определен процент отива за борба с тероризма. Добре, но редно ли е средства от, програм... от фонда за развитие да се използват за такива цели? За мен тези средства трябва да се използват за е, допълнително развитие или за подпомагане на бедното население. Мислили ли сте по този въпрос? И второ, така Оксфам също задава този въпрос, Доверителният фонд за Африка – Казва се, че той е изпълнява процес на вземане на решение, което е централизирано, като местните неправителствени организации имат много малък е, дял участие. Всеки, който се занимава с е, политика на развитие, знае, че ако местните организации не са ангажирани в процеса, в края на краищата средствата няма да осигурят е, устойчиво развитие. Е, установили ли, ли сте това, госпожа Аяла Сендер отново? От 2017 Европейския парламент, това е в отговор на въпроса на господин Макалистър, е, Европейския парламент е наблюдател в доверителния тръст Африка имаше такова искане от парламента и, и той присъства, т.е. той е представен. А сега за, от името на Девко, заповядайте. Благодаря. Без да искам, прескочих всъщност среда на изказвания. Благодаря за доклада за, специал, за доверителния фонд. Както и казахте, ние имаме много добър диалог с Сметната палата. Докладът ни е, помага, вече ни е помогнал, за да определено да подобрим дейността на фонда е, 2015 година избухна мигрантската криза и в е, Валета ние приехме решение за този процес. Сега, е, с течение на времето, винаги може да се каже, че трябва да бъде по-целенасочена дейността, но все пак нека да не забравяме контекста – that we have gradually increased the strategic focus. Нека да кажа, че винаги сме отчитали и така наречения стратегически фокус. Винаги сме обсъждали това с управителния съвет. Европейския парламент също е следял за този процес. Страните членки не винаги са съгласни с акцентите в, в така, целенасочеността, дали да е повече към политиката за развитие или а, към мигрантските процеси. Подкрепяме няколко области здравеопазване, образование, сигурност, устойчиво развитие, създаване на условия за заетост, особено на уязвими групи, бежанци и вътрешно разселени. Приемаме, отбелязваме четирите поръки на Сметната палата. Повечето от тях вече ги изпълняваме. Една от препоръка, която не приемаме, е за критериите за селектиране на проекти. Тук ние не работим по механизма с, за подаване на кандидатури на проекти, работиме с правителствата и постигаме съгласие какво трябва да бъде финансирано и когато включваме доколкото е възможно интелигентни цели, даваме ги на комитета, управителния комитет за, за одобрение. Не стоим в кабинети и просто е така да прехвърляме папки с проекти, които се сипят от всякъде. Има си процес на консултации и документите, когато подаваме, вече подаваме предложения за проекти, съдържат ясно обосновка защо този проект се предлага за финансиране. 187, 3,6 милиарда, това са цифрите. Тоест фонда ясно показва, че има своята добавена е, стойност като инструмент за бързо изпълнение, за подобряване на политическия диалог и за въвеждане на иновационни подходи. Ако погледнете на вебсайта, ще видите отчетени резултати, които далеч надхвърлят целите за развитие, Европейския фонд за развитие. 3 милиона 400 и над 470 души са били бенефициенти. Така че е, така от фонда за развитие не може да постигнем такива цели, така че това е едно от предимствата на този инструмент. Много положителна е обратната информация, която получаваме, включително и от Европейския парламент. Миналата година коментирахме също така нашите бенефициери също смятат, че резултатите са много ползотворни. смесваме и краткосрочни и дългосрочни проекти, за да отговаряме на нуждите на нашите партньори. Would In conclusion, uh, also confirm that we do believe and obviously we take. В заключение, нека да потвърдя, че отчитаме безпокойствата на парламента. Сметната палата изтъква, че голяма част от парите идват от Европейския фонд за развитие, но е, над 400 милиона са дошли от други източници. Страни членки има, които съфинансират проекти извън нашата, нашите програми. Е, също и други донори е, осигуряват средства. По-добър контрол от страна на парламента. Парламента вече е наблюдател в борда и е, работиме и по тази тема в бъдеще. Ако се наложи, ще го обсъдиме в контекста на управление на бъдещия инструмент. За по-голямата целенасоченост, нали, наистина Оксфам и Конкорд излязоха с препоръките, Те не винаги са абсолютно обосновани, нека да кажа. Но това се отчита и в нашите доклади, а именно, че голяма част от средствата са проследяеми, така че не може да се каже, че има само акцент върху контрола на границите. Всички средства, които идват от фонда за развитие е, се използват за тази цел до 97%. По въпроса за показателите, да, не живеем в идеален свят, има още какво да се направи. Геденир иска ли да допълни? Не. Госпожа Якобсен има думата тогава. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за въпросите. Някои от тях бяха свързани с причината за учредяването на доверителен фонд. Попитахте защо е бил избран той спрямо други инструменти. Вече има четири такива фонда. Аудитирахме три от тях. Набираме опит с аудитирането на подобни фондове и на резултатите по тях – според мен основният момент е, че когато се очредява доверителен фонд, с това не просто се дублират други инструменти или механизми. Не това се цели. Целта е да се създаде една много точна, фокусирана система, по която да се постигат определени цели – каква полка си извлякохме от доверителния фонд Беку, по който също бях докладчик? Извлякохме си полката, че е важно да се избегнат успоредни системи, успоредни системи за мониторинг и други. Важно е също така финансирането да се насочва директно към определени проекти. А що се отнася до доверителния фонд за Африка, то можем да кажем, че в сравнение с други инструменти по него по-бързо е започвала работата по проекти. По-бързо също така са били подписвани договорите и са се правили авансови плащания в сравнение с други инструменти. Комисията би трябвало обаче да помисли за това как да се справи с предизвикателствата, които биха могли да забавят реализирането. Бързо се подписват договорите, но има забавения при реализирането. Така че трябва да се постави акцент върху по-доброто реализиране на проектите. На що се отнася до трансфера на средства от Европейския фонд за развитие, тук решението е политическо когато се взема това политическо решение за структурирането на фонда, трябва да се заложат правилните цели. Трябва да се избегне също така и при покриване с други инструменти. Бил ли използван Европейският фонд за развитие за развитие? В приложението си посочваме редица различни проекти, които са получили финансиране. Става дума за комбинация от проекти. Когато е толкова широк диапазонът на проектите, е трудно да се постави акцент, да се насочи финансирането към конкретни действия. Как може да се измерят резултатите по доверителния фонд? Данните на Frontex показват, че броят на незаконните мигранти е намалял за съжаление, не можем да кажем дали доверителният фонд е бил основната причина за този спад. <clears throat> Какво искам да кажа? Искам да кажа, че ако искаме да постигнем нещо, трябва да сме целенасочени при определянето на критериите за подбор, както и на целите, които искаме да се постигнат по фонда. А що се отнася до местните НПО и местното население, то трябва да имаме предвид, че доверителният фонд функционира при трудни условия. Дори ако искаме да ангажираме колкото се може повече представители на местното население, това не винаги е осъществимо поради ситуацията със сигурността. Но Местните НПО според нас участват в реализирането на проектите. Трябва да има такива механизми за ангажираност на местните общности. Благодаря. Благодаря ви и накрая думата има докладчицата. Моля да си кратка. Благодаря. Наистина, благодаря за информацията и мнението изразена от госпожа Якобсен. Има какво да се задълбочи. Добре е, че се приемат препоръките, но ми се струва, че ние трябва да планираме дейността съгласно това, което беше предвидено за извънредна дейност, извънредни ситуации, когато трябва веднага да се действа но се оказва, че не е много ясно, че точно това се е случвало. Знаем, разбира се, че понякога тези извънредни ситуации се случват от другата страна и докато информацията стигне до Европа, ни се струва, че това не е толкова важно. Наистина много е важно да се знае предварително дали при такава ситуация обещаното ще бъде изплатено или не. Може да се говори и за съфинансиране, но това можем да договаряме двустранно с комисията. Председателката, благодаря ви. С това приключихме по тази точка от дневния ред. Приятно пътуване до Люксембург. Точка 12 от дневния ред – дългоочаквания доклад за разходването на средства на Съюза, отпуснати на неправителствени организации. Доклада ще ни бъде представен от госпожа Туртълбом от Сметната палата. Um, Благодаря. Уважаеми членове на Европейския парламент, не съм Сигурно, дали ще виждате презентацията, би било по-лесно, но нека да кажа следното. Заглавието е прозрачност на европейските фондове, е, употребени от е, НПО, необходимо за повече усилия. Пет въпроса ще поставя в презентацията си. Защо направихме одит, какви въпроси зададохме, какво аудитирахме, какво препоръчваме и обобщения на констатациите. Защо проведохме одита? Все по-голяма е интерес към прозрачността при финансирането на НПО. Комисията иска да има програми за мониторинг в много области на политиките на ЕС. 1,7% от, бю, от бюджета и 6,8% от средствата за развитие се използват е, или е, се разпределят от е, НПО. И за това в един момент, а също и парламента и поиска да бъде направен опит, е, одит, за да се види има ли е, достатъчно прозрачност. Защо? Ако разгледаме цифрите от 2014 до 2017, комисията е отделила 1,3 милиарда за НПО. Голяма част от средствата отиват е, за външна дейност Главно за развитие, там процента е 24%, хуманитарна помощ 26% и политиката за съседство 7%. Разбира се, дават се е, и средства за научни изследвания 19, образование и култура 8 и останалите 16%. Два примера за фондове, които сме аудитирали. Ливан, хуманитарна помощ за нуждите на сирийски бежанци, суми в наличност. 31 милиона приблизително е сумата, а също и за подкрепа на деца засегнати от кризата в Сирия за здравеопазване. Там бяха отделени 38 милиона. Защо извършваме одит? Тук всъщност искам да се спра и на дефиницията на НПО, защото използваме много широко това понятие, но няма една общо прията дефиниция – Комисията в своето съобщение има класифик... от 1997 година е направила една класификация. Виждате на слайда. Предлагам ви дефиницията на ООН. Много често тези е, НПО получават е, финансиране както от комисията, така и от ООН и двете дефиниции не съвпадат. Има е, и други международни институции, които са се произнесли по въпроса, т.е. дефинициите са много. Какви въпроси зададохме? Дали финансирането от е, Европейския съюз е достатъчно прозрачно, когато се разходва? Първо, е, комисията, когато определя определени субекти като НПО, дали това определение е надежно. Второ, дали е, е, избора на НПО, НПО е достатъчно прозрачен и трето, информацията дали е била споделена съответно. Какво разгледахме? Т.е. това е обсега на одита. Засегнахме основните политически области – първо се фокусирахме върху външната дейност. С средства от 2014 разгледахме 14 проекта, водени от НПО, директно управлявани и 6 проекти, управлявани от органи на ООН, е, но там подизпълнителите или подуправляващите са НПО. Там 10 общо на брой. Съвсем набързо ще мина през следващите два слайда. Виждате тук сумите е, за неправителствени организации от 2014 до 2017. 8,81% от общия, общите суми, без е, помощта за развитие 1,7%. На следващия слайд виждате същите фондове, но разделени вече на различните служби на комисията, които ги обслужват. Тук виждате отново, че акцента е върху службата за външна дейност. Какво точно разгледахме? Подхода и целта на одита беше да се оцени прозрачността на европейски средства които се отпускат на НПО. Прозрачност дефинираме пределно общо, т.е. как е, идентифицира комисията НПО в техните системи. Второ, прозрачността при избора на тези НПО и е, как е била събирана информация от страна на комисията за дейностите, изпълнени от НПО. Много е, интервюта проведохме и проверки в звена на комисията, но както виждате не сме аудитирали самите НПО. Работихме през комисията, за да установим дали комисията работи по подходящ начин с тях и достатъчно прозрачно какви са ни констатациите и наблюденията, също и препоръките. Първо, идентифицирането от страна на комисията на НПО, на юридически лица като НПО, не е надежна. В много НПО кандидатстват, както всички останали. В много случаи е, финансирането не се отпуска, защото съответната организация е, е НПО няма достатъчно проверки, няма обща система за регистриране на кандидатстващите и проверките от страна на комисията дали е, даден субект е НПО, т.е. работи е, без е, печалба и че е, е частен субект считаме, че не са проверките достатъчно надежни или не са надежни. После класифицирането на субектите от страна на комисията като НПО. НПО вкарват информацията си в Всъщност комисията вкарва информацията си в системи. Те са поне три Падор, URF и още на минимум. И когато се реши, че даден субект е НПО, комисията дава помощи, но в много случаи комисията прави проверки дали съответните субекти са честни и благо... частни субекти и работят с нестопанска цел единствено когато ги вкарва в системата АБАК. Препоръки. Ние считаме, че трябва да се подобри е, надежността на информацията. Препоръчваме това на комисията. Трябва да се дефинират ясни критерии за идентифициране на НПО в отчетна система – да се е, оповестят критериите за класиране на е, НПО и трябва да се очаква от тях да го декларират сами. И трябва да се събират повече информация. Втората ни препоръка е, че селекцията от страна на комисията като цяло е прозрачна, но тя не, е, комисията не проверява декларациите за предходен опит е, за извършени дейности. Когато е, селекцията се върши от трета страна, там прозрачността е много по-малка. Дори в Генерална дирекция ЕХО е, тълкуването на правилата за под бенефициенти е различно в различните дирекции. Има моменти, в които дори не се използват вътрешните, приятите вътрешни процедури. Това ни води до втората препоръка, а именно да се проверят правилата за изпълнение на отпускане на средства на подбенефициери, сабгрантинг на английски, да се дефинира условията за финансиране на НПО от трети страни. Трето наблюдение информ... събиране на информация и оповестяването й. От една страна информация, събрана от европейски фондове, изпълнени от НПО, не е еднородна и има случаи, когато е имал невярна или недостатъчна информация за това кой ще изпълнява дейността, главно мрежи от международни НПО и е, проекти за управление, непряко управление публикуването на финансиране е, се извършва посредством системата за финансова прозрачност, но е различно в различните генерални дирекции и това не винаги води до прозрачност. От тук трета препоръка да се подобри информацията за фондове, изпълнявани от НПО. Две под точки тук, да се даде възможност на системите за управляване на помощта да отчитат всички бенефициенти, не само водещото НПО, да се подобри проследяемостта при е, външни дейности, особено когато те включват и НПО. Четвърта препоръка последва от тук това е последната, госпожо председател. Това е препоръка да се стандартизира и подобри точността на публикуваната информация. Да се оповестяват всички бенефициенти, които получават средства от Европейския съюз и е, размера на тези средства – и също да се отчитат резултатите на проекти финансиране от Европейския съюз и да се следи дали е, органите на ООН си изпълняват задълженията. Основното ни безпокойство е има ли достатъчно е, прозрачност. Няма достатъчно информация за обществеността, няма е, записване на средствата, получени от всички бенефициенти няма запис за това, кои са били под бенефициенти. Какви са ни препоръките? Излагаме ги тук. Искаме да благодарим на комисията. Работихме отлично с тях. Те приемат всички препоръки, освен първата. Но мисля, че начина на работа е отличен и доклада ни ще допринесе е, за повишаване на прозрачността при средствата, получавани от НПО. Отново, е, работ... пак да кажа, работихме с системите на Европейската комисия, не сме аудитирали НПО. Председателката, благодаря. Току-що се опитах да поръчам шампанско за всички, защото вече от толкова дълго работи нашата комисия по тези теми и не постигаме успеха, който би ни се искало да постигнем. Не го постигаме поне по отношение на прозрачността. Според нас прозрачността трябва да въжи за всички. Докладчицата ни госпожа Шмидт Госпожа Шмидт, благодаря и аз съм за това да почерпите всички с шампанско. Сега по по-сериозните теми. Когато палатата представи този свой сметен доклад, този свой доклад, се изкуших да кажа, онова, което трае дълго, се овенчава с успех, но като гледам доклада, мисля, че нямам поводи за такова твърдение. Току-що госпожа Тортелблом го обобщи. Според мен констатациите в доклада потвърждават онова, което, от което вече се опасяваме от много отдавна. Фактите говорят красноречиво което не се компенсира от това, че изказахме комплименти за доброто ни взаимодействие. Обръщам се към комисията. Нейните отговори и изложението й бяха най-интересни. В случая става дума за напълно законно, но безотговорно финансиране от средства на Европейския съюз. Комисията твърди, че финансирането е достатъчно прозрачно и че не бива да се сочат с пръста НПО. Питам се дали онзи, който оправи това твърдение, е работил някога с системи за финансова прозрачност. Може да се използва НПО като ключова дума при критериите за търсене, така че който иска може да разгледа тази категория по-подробно. Комисията я разглежда по-подробно само тогава, когато иска да се представи за по-близка до гражданите ли или пък когато действително взема решение по отделните пера за финансиране. Много категорично настоявахте за това, че НПО не е решаващ критерий за финансиране. Но как тогава се гарантира при финансирането от бюджета на Европейския съюз спазването на принципите за отчетност, редовност и законосъобразност? Не може да се цитира само финансовия регламент и да се твърди, че в него няма правно основание за по-строг контрол върху НПО. Според мен защитата на финансовите интереси на Европейския съюз трябва да е отправната точка тук общата цел, тъй като тя е и закрепена в учредителните договори. Системата за финансова прозрачност не заслужава името си. Няма да го заслужава, докато не знаем какви суми на кого са били предоставени. Добре е, че се предоставя информация, че има финансиране, но това не е в полза на контрол. Ако разчитаме само на добрата воля на бенефициентите, то въобще можем да забравим за какъвто и да било контрол. Особено като се има предвид, че проверките от страна на комисията действията са с много ограничен обхват. Трябва да подпомагаме партньорите по места, когато става дума за финансиране, тъй като те знаят от какво има нужда, най-вече по отношение на хуманитарната помощ и помощта за развитие. Не е обаче, според мен, в никакъв случай достатъчно да се оправдаваме с аргументи като сигурността, например, когато твърдим, че не можем да ангажираме тези партньори по-тясно. Няма в крайна сметка значение кой изразходва средствата на Европейския съюз и къде. При всички положения трябва да има контрол. Според мен наистина е назрял моментът комисията действително да влезе в ролята си на пазителка на договорите. Благодаря, господин Мюллер. Благодаря. Първо искам да се обърна към Европейската сметна палата, да благодаря за този специален доклад и препоръките. Много добре разбирам, че нашата комисия поиска специален доклад за прозрачността на европейските фондове и тяхното управление от НПО. Моят въпрос – Ако следваме методиката, то не би ли трябвало всички тези заключения да се прилагат и към останалите бенефициенти от европейски, на европейските фондове, а не само НПО? До каква степен трябва НПО да бъдат сочени с пръст, когато говорим за прозрачността? И нещо друго, когато говорим за проектите, трябва най-вече да изследваме доколко техните цели са адекватни и доколко те са изпълнени. Това е особено важно за НПО с хуманитарен профил – Опростиха се ролите и това беше приветствано от бенефициентите. Не бива сега да правим стъпка назад. НПО са изправени пред огромни предизвикателства по целия свят. Всички ние знаем ролята на НПО за опазването на едно жизнено общество – и защитата на права на човека, като образование, околна среда, социални политики. Така че прозрачността винаги е добре дошла, но трябва да има и разумни граници. Трябва да имаме предвид и свободата на НПО. Колегата Штас. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да поздравя госпожа Търтълблум, защото тя за първи път идва в нашата комисия и представя този специален доклад. Добре дошла. Аз съм съгласен а, с казаното. Много е важно да има прозрачност и подреденост. времено трябва а, да си дадем сметка, че не можем от НПО да искаме невъзможното – това е на първо място. На второ място от водения дебат оставам с впечатлението, че НПО изобщо не ги контролират, когато използват европейски фондове. Госпожа Търтеблум каза, че този доклад не обхваща системите за контрол. Но точно това е въпрос. Аз се обръщам към вас, госпожо Туртелбом. Можете ли да ни уверите, че наистина няма достатъчен контрол върху средствата, които отпускаме за НПО? Можете ли да кажете, че това е заключение от вашия специален доклад? Защото ако това не е така, няма защо да говорим за необходимост от контрол. Председателката, и аз искам да се изкажа. Не обсъждаме въпроса за това дали сме за или против НПО. Искам да обърна внимание на това. Не това е темата на разискванията. И няма допълнително да осложнявам нещата, спирайки се върху тежкото положение в една или друга държава членка. Но трябва да сме наясно какъв е размерът на средствата, предоставени на НПО. Във връзка с това проучването бе много интересно, тъй като то е нещо като черна котия. Европейският съюз няма своя администрация – разполагаме с администрацията на държавите членки, но и държавите членки нямат администрация, що се отнася до външните им отношения. И тук се намесва интересният въпрос дали постигаме политическите си цели чрез финансирането, което предоставяме на НПО. И тук е, възниква въпросът дали НПО постигат своите политически цели или нашите? Това е същинският въпрос. На него сме се опитвали да намерим отговор в редица проучвания, поръчвани от нашата комисия. Изненадваме следното. Винаги, когато човек отправя запитване към комисията, тя цитира съвсем различни статистически данни. И мисля, че е крайно време да си изясним определението на НПО. Ако не го направи комисията, то ще го направя аз най-късно при следващото преразглеждане на финансовия регламент. Трябва да го направим, защото не бива да се квалифицират като НПО организации, които изобщо не са такива. И НПО също трябва да са наясно по отношение на финансирането от страна на Европейския съюз. Направихме немалко по отношение на финансирането на НПО, от което стана ясно за тях, че ги ценим. Но Трябва ли да финансираме НПО, които са против свободната търговия, например? Безумно би било нещо такова, според мен, тъй като търговската политика е сред целите на Европейския съюз, закрепени в договорите. Мога да кажа нещо още от сега. Няма да приключим с днешните разисквания по тази тема. Сега давам думата на представителката на комисията или първо и днес. Е, благодаря ви. Аз трябва на първо място да благодаря на госпожа Тортелбъм и да и кажа добре дошла. Тя със сигурност е, е свършила много добре работата си. Знаем, че това е трудна тема и не и неутрална тема но ние получихме всякакви материали от предприятията, които са на борсата и които финансираме. Би трябвало да разгледаме и НПО, независимо дали това ни харесва или не. Знаем обаче, че тези предприятия получават доста повече пари от НПО – и гражданите го знаят. Същевременно това, което ни интересува тук е каква е системата за тези НПО. Можем ли да сме сигурни, че се изпълняват насоките на европейските фондове? Дали се използват наистина за развитие, за бежанци, дали стигаме до крайните бенефициери, което е и трудно. Иначе наистина ние трябва да сме напълно неутрални. Тези, които работят за определени интереси, се казва, че са лоши НПО, докато има други, които имат много повече връзки и са обвързани с големите предприятия, те пък много ни харесват но така или иначе тук имаме и съответните данни. Виждаме и бюджетните редове, Хоризонт 2020, Глобална Европа и така нататък. Аз имам следния въпрос. Виждаме, че се покриват доста от е, целите на Европейския съюз. Работи се и срещу национализма, но аз се притеснявам, защото виждам, че през последните години някои организации, които бяха истински европейски и които се родиха в европейски конфликти, се оказа, че не могат да продължат да изпълняват дейността си по същия начин и те бяха заменени всъщност постепенно от национални организации. Всяка държава членка, всяко правителство си има любими е, НПО-та, които са добре охранени и точно това ме притеснява мен – че Европейският съюз вместо да помага на организации, които наистина са посветени на Европейския съюз и които надхвърлят националните интереси, всъщност се финансират друг тип организации. Комисията трябва да ни обясни защо това е така. Имаме много идеи в този доклад, които ни позволяват да продължим да работим, но бих искала да чуя от комисията дали това мое впечатление всъщност почива на истината, а именно, че европейски организации, които надхвърлят националните е, граници, са заместени от тези, които защитават национални интереси. Благодаря на колегата Аяла Сендер. Помолиха ме да председателствам заседанието, тъй като госпожа Гресле трябваше за малко да излезе. Думата има госпожа Роза Адея Бускец от ГД Бюджет. Къде сте седнала в залата? Имате думата. Uh, thank you, chair. Благодаря. Благодаря ви, дами и господа. Бих искала да благодаря на Сметната палата за този доклад. По одита ние разговаряхме с тях. Освен това, стигнахме до съгласие по множество точки, но не и по всички точки. Днес също виждаме, че се очертават някои основни теми Нека подчертая, този одит проверява прозрачността на НПО, а не програмите, които те изпълняват. Бих искала да кажа, че комисията обаче използва всички видове контрол съгласно финансовия регламент. И това се отнася не само до НПО-тата, а всички бенефициенти на европейския бюджет. По резултатите от конкретния одит ще говоря за хоризонталните теми и ще дам думата и на колеги от ресорните дирекции, ако имате по-конкретни въпроси. Първо нека кажа, че комисията е съгласна с множество от заключенията в доклада. Ние вече сме обяснили, че се работи именно по гарантирането на прозрачността. Според нас сме и една от организациите по света, които дават най-изчерпателна информация за това как се използва бюджета им. Комисията приема три от четирите отправени препоръки. Ще обясня какво се прави по всяка препоръка. Първо, по какво сме съгласни? Ние сме съгласни по препоръка номер 2. Сметната палата препоръчва на комисията да прилага методично своите правила за отпускане на безвъзмезна помощ. Ние приемаме тази препоръка и всъщност тук вече са предприяти действия с измененията в последния вариант на финансовия регламент – новия финансов регламент. Са много ясни правилата за подизпълнители при безвъзмезната помощ. По третата препоръка Сметната палата препоръчва комисията да подобри информацията по това как НПО изпълняват фондовете. Трябва да кажа, че вече много сме подобрили своите проучвания, както и получаваната информация. В тази област ние предоставяме информация не само на координатора, но и на всички с бенефициенти – на фондовете на Европейския съюз. От друга страна, ние анализираме възможното подобрение на системите за управление. Така че да можем да разчитаме на събрана информация най-вече за външно действие. Системите за управление на тези фондове – също са важни, доколкото ни трябва информация за всички стъпки по изпълнението на бюджета. По четвъртата препоръка подобряване на точността на оповестената информация. Тук комисията иска да подчертае, че се ангажира напълно с прозрачността и вече са предприяти действия ние сме оповестили своята инициатива във връзка с Международната инициатива за прозрачността. Това беше съобщено още през октомври. Също така ние анализирахме в подробности и други препоръки на Сметната палата. Ще предприемем необходимите стъпки. времено. Когато фондовете се използват, например, от органи на ООН, системата за екс-анте оценка би трябвало да предостави гаранции на комисията, че правилата и процедурите са достатъчно надежни. Оценката също е включена в финансовия регламент. Имаме, както казах, съгласие по тези три препоръки, но по четвъртата препоръка нямаме. Не можем да приемем тази препоръка на Сметната палата и ще обясня защо. Препоръката е, че комисията трябва да подобри системата за отчетност – като се дадат ясни вътрешни насоки и критерии за идентификация на неправителствените организации. Тук искаме да сме ясни. Комисията иска да е прозрачна, но ние нямаме обща дефиниция на НПО. И не мисля, че това ще се реши от система за отчетност. Ние си имаме такава система – аз отговарям за нея в комисията, но аз не мога да давам определение на това, що е НПО. В някои държави членки такова определение има, в други не. Ако аз се опитам да дам такова определение, ще ме обвиня, че съм използвала един вид критерия, не други тъй като имаше проблеми с определението на НПО преди няколко години. Парламентът поиска от комисията да даде определение на това какво е организация с стопанска и нестопанска цел. Ние променихме своите отчетни системи, така че тази информация също да се включва и тя може да бъде проверена при всички наши бенефициери. При НПО обаче няма такова определение, както казах, аз не мога да го дам, но тъй като всички говорят за НПО, ние решихме да включим изявлението на самия бенефициент – ако това е частна компания с нестопанска цел, тя може сама да се обяви за НПО в съответната държава членка. Това беше и резултат от инициативата преди няколко години. Разбира се, тези изявления не могат да бъдат проверявани, защото няма критерии за това. Според комисията, за да има такива критерии, трябва допълнително на европейско ниво да се хармонизира понятието за НПО. Трябва да има съгласие между съзаконодателите. И накрая в заключение, НПО са много важен елемент на управлението и изпълнението на европейските програми. Следователно, ние се ангажираме с тяхната подкрепа. Също така трябва да се обясни, че комисията е една от най-прозрачните организации на света. Независимо дали става дума за собствените ни практики или работата с останалите, винаги е възможно да има по-нататъчни подобрения и в това отношение работата на Сметната палата ни помага. Благодаря ви за вниманието. Може още веднъж да обсъдим въпроса за прозрачността. Госпожа Туртълбом и след това господин Дойч. Първо, искам да подчертая, че действително одита не беше по резултатите на проектите, Госпожа Якобсен е водила нееднократно специални доклади, където се засягат и резултатите от проекти. Но тук поясних в увода и нека да кажа отново. Одитът бе да разберем кой какво прави и всеки колко пари получава и колко информация се оповестява. След проверка на системите установихме, е, че примерно АБАК системата е, поема информация, която е, се обозначава като НПО и не може да се работи без точна дефиниция, когато трябва да се попълва тази система. Защото има и университети и научни институции, които се обозначават като НПО. Те са ли или не? Ние трябва да изискваме да сме много по-наясно какво точно означава НПО. Това повишава и прозрачността, това е от интерес и за данокоплаците, а и за самите НПО, защото те получават помощи и от други източници, от държавни, и частни и така нататък. От е, наша гледна точка, НПО като такива не са бенефициенти с по-голям риск от други. Необходимо е обаче да се подават средствата на, на НПО на много нива, което означава, че трябва да има европейски орган или консорциум от НПО, където вече се задейства риска за недостатъчна прозрачност. So in samples that UN bodies are not using their own definitions or are not... Дадохме примери за е, това как НПО не си спазват дори собствените права. В такъв смисъл настояваме на препоръката. Когато е пряко управлението, нещата са прозрачни, но когато не е пряко, е, съвсем е, не е достатъчно нивото на прозрачност и затова а, даваме препоръки да се подобри системата. А, в, в интерес на всички е да има повече прозрачност. Смятам, че по този начин изчерпах всички въпроси. Ако нещо съм забравила, не се колебайте да ми напомните. Колегата Дойч помоли да вземе думата. Elnök колега kedves kollégák, én egyetértek elnök asszonynal, Уважаеми колеги, съгласен съм с госпожа председателката за това, че не би трябвало сега задължително да изясняваме въпросите по същество, но ще трябва Европейският парламент в един момент да обсъди и въпросите по същество. Като, например, въпроса за това как стоят нещата с НПО, които се финансират от Европейския съюз? Трябва да обсъдим този въпрос, защото става дума за милиарди. От части решенията се вземат от комисията, от части от компетентните органи на държавите членки, но така или иначе става дума за приходи от данъци, платени от гражданите. Така че трябва в един момент да обсъдим въпроса за това, например, как стоят нещата с финансирането на НПО, които са против свободната търговия. В съзвучие ли е това с нашите ценности? Трябва да си зададем и въпроса дали дейността на НПО през изминалите години не излезе на по-различно ниво, дали те не се превърнаха в полудържавни органи. Благодаря на Сметната палата за доклада им. Този специален доклад може да постави началото на процес – Процес в рамките на който да не правим разлика дали със средства на Европейския съюз се финансират правителствени организации, НПО или частни фирми. Трябва да въжат принципите на прозрачност за всички субекти, независимо от юридическата им форма може да се финансират големи конгломерати, както и семейни фирми. И едните и другите трябва да ощетоводяват разходите си по коректен и прозрачен начин. Същото въжи и за НПО. Мисля, че Днешните разисквания наистина могат да поставят началото на този нов процес. Когато отправяме критика към НПО за непрозрачно ощетоводяване, не бива да ни опрекват повече, какъвто бе случаят в миналото, в това, че сме против тази НПО по принцип. Мисля, че трябва да настъпи такава промяна в дискурса в бъдеще. И накрая думата има докладчицата. Клаудия не иска да вземе думата. Добре, с това приключихме по тази точка. Благодаря, че ни